Ladies and gentlemen, let us... Дами и господа, нека да започнем веднага нашата. С, с структурирания диалог комисар Жбета Бенковска, която отговаря за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП е с нас. Това е много важна част от сферата ни на правомощия. Странно е, но това е първото посещение на комисара в нашата комисия за тази година. Да, за тази година, казва комисарката. Много късно провеждаме този диалог. Нашите правомощия и нашият а, нашето портфолио и така нашия ресор е практически същия като вашия и а, включително конкурентоспособността в Европейския съюз малките и средни предприятия. както и космическата политика на Европейския съюз. Ние наистина сме много заинтересовани от развитията в тези области и отправихме запитвания, устни запитвания на Европейската комисия относно развитието на космическата политика и политиката за доставки в областта на космическата промишленост. Това са проблеми, които обсъдихме в Страсбург, вторник след обед. Разбира се, не е нужно да навлизаме в подробности, но бихме искали да бъдем уверени, че Евро... Е, Европейската комисия ще продължи работа по проблемите, които ни интересуват специално и по политиката за доставки в областта на железопътния транспорт и европейската космическа политика. А сега давам думата на госпожа Венковска. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Благодаря ви за това, че мога да участвам в третият структуритерен диалог, структуриран диалог с вашата с вашата комисия. Всъщност да, датата Датата беше предложена от вашата комисия. Наистина става дума за един много мащабен ресор. Много са темите, които влизат в моя ресор. Сега, първо бих искала да се спра на промишлеността, на индустрията. какво можем да направим, защото промишлеността да играе важна роля в економическото възстановяване в комисията. Считаме, че промишленост това не са само това не е само преработвателната промишленост, това са също така доставчици сте на информационни услуги, малки и средни предприятия и всички предприятия, които работят в областта на ИКТ, както и много други, които предоставят услуги и произвеждат резервни части. Така че ние възприемаме тази система като една на верига. Затова трябва да имаме много по-сложна и така цялостно един всеобхватен подход към този ресор. Ай, извинете. Така че ние трябва да, да сме онези, които да интегрираме растеж, е, работни места и необходимите условия за новаторство и развой на дейност. Е, ЕФСИ вече дава резултати, т.е. инвестициите по, в рамките на ЕФСИ вече дават резултати. Мога да спомена също така кръговата економика. В началото на годината комисията предприе инициативата за включване на промишлеността във всички хоризонтални политики. Нещо, което вече постигнахме целта беше с предвид а, цифровизацията на единия пазар да предприемеме а, необходимите дейности за а, подпомагане на малките и средни предприятия да се цифровизират цифрови, цифровите системи и а, трябва да могат да работят е, съвместно. Трябва, за това е необходимо. Беше необходимо да създадем един е, план, интегриран план за 5G, киберсигурността, интегриран но интегрираните системи и 5G не са достатъчни Разговарях с много заинтересовани страни и стигнахме до заключението, че една широка рамка за стандартизация е необходима, която ще ни позволи да напреднеме много по-ефективно и да минеме към втората фаза на цифровизация, на дигитализация чрез създаването на платформи, в които да, да съчетаеме развойната дейност с финансиране, инвестиране и така нататък. Необходимо обаче да, бъд, да превъзмогнем така наречената правна несигурност, така че ще предприемеме необходимите мерки за въвеждане на правила относно личните данни. Космическата политика и е в центъра на нашето внимание. Големите масиви данни дават възможност за невероятно развитие на космическата промишленост за по-добро наблюдение на земната повърхност, опазване на околната среда. Сателитите ще имат достъп до повече, по-голямо количество данни и повече услуги ще бъдат на лице за потребителите. Отбелязали сме много успехи. Миналият месец два нови спътника на Галилео бяха пуснати в орбита, а до края на годината всички а, базисни услуги, предоставени от Галилео, ще бъдат налични. Но все още е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за инвестиране в космическата промишленост. След в началото на есента ще излеземе с новата стратегия, която изработваме съвместно с Агенцията по космически изследвания в която ще бъдат представени предизвикателствата, пред които е изправен този, тази област. Надявам се в стратегията да бъдат включени петте основни наши цели, максимиз... оптимизиране на резултатите от постигнати с Галилео, раз, развитие на предприемачеството, развиване на конкурентоспособността в а, сектора, иновации и а, интернационализация на сектор. Данните, получени чрез космическите технологии, са важни и ефективни, ако могат да бъдат ползвани едновременно от публичния и частния сектор, от потребителите и също така да отговарят на нуждите на европейските нужди в областта на отбраната. Държавите членки трябва да, пред, да направят е, необ, необходимото Работиме в тясно сътрудничество с Европейската агенция по отбрана и е, Върховния представител за развитието на тази стратегия. Подготвяме предварителни дейности в областта на научни изследвания и отбрана и а, развитието на, тази, на тези насоки ще а, се увенчаят с, с създаването на цялостна стратегия в тази област. Трябва да бъдем амбициозни, да, под... да развиваме широко сътрудничество в областта на отбраната на европейско равнище и аз разчитам на вашата помощ и подкрепа за това. А, Следващата област, в която работиме, това е областта на автоматиката, Необходимо е да имаме стратегическа визия за развитието на този сектор за следващите 20-30 години защото нещата се променят, бързо технологиите се развиват. Ние трябва да бъдем готови за посрещнем новите предизвикателства. Имаме работна група на високо равнище, в която участват петима комисари, Отингър, Булц, и други, т.е. те всички работят в рамките на тази група на високо равнище. Разбира се, Все още обаче има до известни системите не работят достатъчно, достатъчно добре за установяване на дефекти в някои продукти. Необходимо е контролните механизми да могат да функционират по независим начин и да разполагаме с необходимите е, необходимия инструментариум за налагане на санкции, когато се необходимо. Необходимо е също също, също така да намерим решение на проблемите в областта на стомано производството, предвид конкуренцията на Китай. Вярно е, че отношенията между Европейския съюз и Китай са важни. Факт е също така, че Китай не може да, бъде, да има статут на пазарна економика. Но този проблем ще бъде обсъждан от комисията на 21 юли ще направим е, предложения, но такива, каквито да могат да бъдат приети както от съвета, така и от държавите членки и от Европейският парламент. Що се отнася до свръхкапацитета, обсъждане въпроса с нашите основни търговски партньори. Бе създадена и група на високо равнище за разглеждане на проблемите на стоманодобива и други е, предизвикателства, пред които сме изпратени, изправени по-специално в е, отношенията ни с Китай включително да работи по проблемите на държавните помощи, които се отпускат в страните, страната. Също така трябва да структурираме по-добре нашата помощ за държавите членки, за различните различните отрасли, включително и чрез преструктуриране на междуотрасловото сътрудничество. Както targeting all of kind of company. Всички тези мерки трябва да бъдат насочени към предприятията, независимо дали са големи или малки, но всички инициативи, които сме предприели, имат за цел да създадат по-добри условия на малките, за малките и средни предприятия. Миналата година, ако си спомняте, е, разпратихме писмо до държавите членки по проблемите на промишлеността. Е, тази година е, циркуляра е за цифровата промишленост, след това ще бъде за чистите технологии, а за до, а за до година предвиждаме създаването на структурирана стратегия, която ще включва всички тези различни компоненти. Може би още едно нещо в заключение. по повод случилото се преди два дни в Съединените щати и масовите стрелби в Орландо. Бих искала да израза моите съболезнования на семействата и близките на жертви. Знам, че не вие е, разглеждате и обсъждате е, директивата за огнестрелните оръжия, с и предложението, което направихме преди 6 е, месеца, в което се съдържа пред, предложение за забрана на полуавтоматичните огнестрелни оръжия. Но има, има много така противопоставяне на това предложение, както в съвета, така и тук и в държавите членки, а от друга страна нашите граждани преживяват, призовават към забрана на огнестралните оръжия, които нямат място в нашето общество. Благодаря, госпожо комисар. А сега давам думата на координаторите и представителите на политическите групи. Господин Карич ще говори от името на ЕНП първо. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо комисар, за уводните ви думи. Един общ въпрос ще задам във връзка и с отговорите на нашите въпроси. 20% е целта за реиндустриализация на Европа поне така сме го определили в нашите планове и програми. Въпросът е как в крайна сметка ще постигнем тази цел. Приближаваме ли се към нея или сме все още много далеч? Какво се случва по отношение на създаването на работни места? И как се развиват така да се каже, традиционната промишленост. Може би би трябвало да помислим а, и за а, ново определение, в крайна сметка, на а, промишлеността. И, и, но в а, основни линии е, бих искал да знае какво става с нашата а, цел от а, 20%. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, благодаря, че ни посетихте. Позволете ми един първи коментар. Разбира се, че много се радвам да ви видя сред нас. И освен това, трябва да изразя своето недоволство от това, че сътрудниците на Генерална дирекция Растеж не участваха, не участваха в вчерашната дискусия за търговията с емисии. Търговията беше много интересна, всички теми бяха обсъдени подробно. Разбира се, че, не, ние, е, че ние не разполагаме с достатъчно информация за енергийната промишленост изследванията, предпроектните проучвания, които бяха направени, сочат, че може да се увеличи използването на възобновяема енергия, че ще има увеличение на цената на енергията с 20%, въпреки че вие твърдите, че процентите ще са само 3. Смятате ли, госпожо комисар, че бизнесът трябва да се настрои за увеличение с 20% на енергийните цени? Имайте предвид, че 60% от е, европейците страдат от енергийна бедност в е, Европейския съюз. На второ място за въгледобива искам да ви попитам. Няма ясни данни подкрепяте ли използването на фонда за модернизация, за изграждане на въгледобивни капацитети и за така наречения зелен добив, както се прави в Германия през последните години? И ако не, как виждате решението на проблема с въгледобива в Румъния, а може би и в други страни, където през следващите една до три години стотици хиляди хора ще загубят своите работни места. Увеличаването е, на цената на сертификатите по СТЕ с 1 евро води до увеличение на цената за мегаватт час с 1 евро. Например, Писах ви не едно писмо във връзка с туменодобивната индустрия, за която вие казвате, че ще има нови показатели. Във вашето съобщение се говори за водещите 10%, но ние не можахме да се сетим за нито едно, едно стоманодобивно предприятие, което изпълнява тези а, високи повишени критерии. Посочете ни вие едно. Сега се надявам, че колегата Грифин няма да е недоволна след като Великобритания не желая да допринася за компенсаторни плащания за промишлеността в Румъния. Какво ще стане? Какво си мислите, че ще се спаси румънската, а пък британската ще потъне? Имам още много въпроси, е, особено на тема съда е, но за съжаление необходимите консултации не можаха да бъдат проведени. Трябваше да се срещнете с стотици е, заявители, за да можем да останем с впечатлението, че ни слушвате. Бързо, прошу, в имени групи ЕКР. Eh, děkuji, pane předsedo, velmi té možnosti. От името на ЕКАРЕ благодаря, господин председател. Високо оценявам възможността да разговаряме с а, комисар Беновска тук в комисията. Аз ще спомена три момента, които и вие казахте, че споменавате. Първо, стоманодобивната промишленост. Вие казахте, че Китай има проблем именно в това отношение да изпълни критериите за присъждане на статут на пазарна економика. Точно за това искам да ви попитам как виждате бъдещето, как можем да решим проблема. Знам, че на следващото заседание ще получим допълнителна информация, но аз смятам, че проблемът е много сериозен. В момента за цялата европейска стоманодобивна промишленост нещата са много трудни. Не веднъж сме говорили тук за това. Вторият проблем. Отново сложен проблем, влизащ във вашия ресор – а именно космическите проекти Коперник и Галилео. Искам да попитам какво мислите за стабилизацията на Агенцията за космически изследвания. Тази агенция ще трябва да играе много по-важна роля. В момента сме по средата на периода. Знаете, че тази година през есента още 4 сателита ще трябва да влязат в експлуатацията и че най-трудната фаза те първа предстои. Според мен е много важно агенцията да се стабилизира и да се укрепи, особено от към персонал. И още един въпрос имам. Как да окажем подкрепа на програмата Галилео и чипизацията и така, че да бъде наистина от интерес за економиката и бизнеса. И на последно място темата, която вие засегнахте тъжното събитие в Орландо и обсъждането на въпроса за автоматичните огнестрелни оръжия и тяхното притежание. Това е изключително сложна дискусия. Знам, че тя има и своите политически последствия и рискове. От друга страна обаче предложението, което представи комисията, съдържа много неясноти които в бъдеще биха могли да доведат до много неприятни ситуации. Ето защо съм убеден, че много от държавите членки вече са адаптирали до някъде законодателството си и се питам дали не предизвикваме изкуствено проблеми. По-добре е да възприемем доброто от законодателството на държавите членки, защото, както ви казах, някои от тях вече много добре са дефинирали и уредили много от нещата. Например, когато се изважда от употреба автоматично оръжие и прочие, и прочие. Тези неща не са много точно описани в предложението и затова много от държавите членки са скептични. Та въпросът ми е следния. Има ли възможност според вас предложението на комисията да се съобрази с най-добрия опит на държавите членки? Speaker, благодаря ви. Е, господин Силигиотис от е, Обединената ревица е следващият ни оратор. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, нека първо да ви благодаря за това, че дойдохте тук и говорихте пред нас. Презентацията ви беше много подробна, но не чухме кой знае какво за ситуацията с малките и средни предприятия а това е съсловие, което се намира в криза на базата на политиката на строги економии и кризата и рецесията, особено в южната част на Европа, където се наблюдава засилващ се процес на деиндустриализация и все повече предприятия биват затваряни. Трудно е там да се правят нови инвестиции, така че е, се стига и до загуба на работни места. Според мен там са нужни някакви спомагателни мерки, за да се оживи промишлеността. Инвестиционната стратегия, разбира се, е проблем, но е, за сега не се предвижда никаква помощ за МСП, особено за страните, които се намират в дълбока криза. Нашата политическа група ГОЕ смята, че за нас е най-важното да се потикнат, да се съживят публичните инвестиции и то чрез подпомагане от Европейския съюз. Това е единствения начин да бъде подпомогната промишлеността, защото до момента са дадени доста пари, включително и по линия на Европейския механизъм за подкрепа, за да се подпомогне финансовия сектор, но за промишлеността почти нищо не е направено. Госпожо комисар, е, каза, говорихте за космическата политика, за интелигентната промишленост. Да, това са важни въпроси, но за целта са ни необходими предприятия, които да се ползват от тези технологии, а в много държави от Европейския съюз се наблюдава деинструализация и най-вече загиват малки и средни предприятия. За нас е важно да има конкретна програма за оказване подкрепа на средното съсловие, което, както всички знаем, е гръбнакът на промишлеността. На него трябва, неговият растеж трябва да се стимулира. Може би и регулаторната рамка трябва да се преразгледа, за да могат да се предприемат мерки за улесняване на достъпа на МСП до а, финансови средства най-важното е да действаме превентивно, а не последващо. Не бива а, с закъснение да създаваме новите правила. Още веднъж казвам, важно е да се подкрепя реалната економика. Ще ни се, госпожо комисар, да има по-конкретни мерки в това отношение. И освен това, как, какви законодателни мерки смятате да предприемете за осъществяване на Европейската космическа програма? Кажете ни конкретно също така какви мерки конкретно сте вземат, за да се помогне на средното съсловие да оцелее в условията на упоручена конкуренция на фона на, споразу... на споразумението ТИТИП, което ще бъде особено вредно за средното съсловие на Европа. Имате ли вече предвид конкретни мерки? Thank you very much. Благодаря ви. Това бяха изказванията от името на политическите групи, а сега преминаваме към другите изказвания. Господин Пипер е, ще говори прав. Благодаря, господин председател, госпожо комисар средното съсловие кърши ръце и с нетърпение очаква ТИТИП, така че мога само да ви посъветвам да продължавате по договарянето на това споразумение с щатите и да постигнете улеснения за бизнеса. Два въпроса имам. Първо, конкурентната ситуация по отношение на Китай. МСП действително имат огромни а, проблеми, например от керамичната индустрия, алуминиевата, стоманената. Най-вече малките фирми просто не смеят да правят нищо. Смятат, че има дъмпинг, могат да докажат дъмпинга, но процедурите на комисията са твърде дълготрайни. И ако нещата продължат още месеци наред, боя се, че в много региони на Европа много малки и средни предприятия ще загинат заради конкуренцията, нелоялната конкуренция на китайските стоки. Втората ми бележка е свързана с енергийната ефективност. Следващата седмица ще вземем решение каква цел за спестяване ще си поставим а, вероятно това ще бъде 40%. Значи да спестим 40% от сега изразходваната енергия. Както много други, така и аз съм застъпник на тезата, че това ще засегне най-вече МСП. Ето давам пример. Говорим за електромобилност, електромобили ще трябва страшно много енергия. Ние искаме, разбира се, да я черпим от възобновяеми източници. А вие казвате 40% по-малко енергия за Европа. По този начин спъваме иновациите, спъваме а, прогреса, застрашаваме м, работни места. Може би и комисарят по промишлеността трябва да се изкаже. И последната тема – Европейския фонд за стратегически инвестиции. Да, МСП печелят от този фонд. Миналата седмица бях в економическото а, министерство където ми обясниха, че това е допълнителна така мярка, предлагана от Националната банка за насърчаване. Добре, проекти, които се осъществяват в Польша или другаде, нека да бъдат рекламирани. Хората не знаят какво е Европейски фонд за стратегически инвестиции. Това, че ЕФСИ действително означава помощ за инвестиции за МСП, никой не го знае. Необходимо ни е да разпространим това добро дело на комисията. Uh, much, Благодаря ви, колега. Господин Райл, Госпожо комисар, благодаря ви много сърдечно и за това, че сте тук и за активната дейност. Ще задам един въпрос или по-скоро ще задълбоча малко нещата да насърчим индустрията, означава не само да вземем някакви мерки, а и а, е, да се ограничим малко в а, е, м, така, задълженията за е, промишлеността, за предприятията, да намалим бюрокрацията. Добре говорихте за стоманодобивната индустрия. Във връзка с стоманодобива говорим и за СТЕ, е, системата за търговия с емисии. И именно, когато сравняваме нещата с големия ни конкурент е, Китай, е, се питам, не може ли да помислим малко в рамките на търговията с емисиите да предоставим все пак известни преференциални условия за предприятията така че е, да е, постигнем и екологичните цели и също времено да насърчим предприятията, е, да създадем условия за истинска търговия на, с емисиите и също времено да се намалят цените. Парламента е, обсъжда именно тези въпроси. Е, в съвета също се, и в комисията се работи по тази тема. Е, ако успеем да направим нещо подобно, действително ще помогнем много на стоманодобивната промишленост в Европа. Много повече, отколкото други мерки. Госпожа Вернер е следващият оратор. Благодаря, господин председател, госпожо комисар един въпрос във връзка с Китай. Китай действа много агресивно. Наистина. Имам предвид производителя на роботи, да кажем, кука, в Федералната република. Това е само един пример. Ние не желаем да е, действаме по същия модел, но въпросът е как да е, променим е, тази е, експанзивна е, политика на Китай. Но все още не, не зная какви стъпки пред Виждате, госпожа комисар, знае, че е, в рамките на тази група за, на високо равнище ГИР 2030 ще обсъждате тези въпроси с вашите колеги, но какво точно предвиждате, това не е известно. И а, още една тема. А, Миналата седмица в пленарна зала обсъждахме една тема от вашия ресор, но вие не присъствахте и дори ви критикувахме. Критикувахме не само вас лично, но а, и а, другите членове на комисията, които може би а, разбират нещо повече от а, а, така, ЖП а, промишлеността. Кажете ни кога ще започне в крайна сметка е, диалога във връзка с развитието на железопътната е, индустрия? Е, трябва да се концентрираме не единствено върху стоманодобивната промишленост. Трябва да обхванем и всички останали сектори и браншове, които са свързани с стоманодобива. И специално по отношение на ЖП промишлеността ви питам какво предвиждате и кога ще започне този интензивен диалог с представителите на сектора. Госпожа Тоя. Благодаря. Добър ден, госпожо комисар. Мисля, че една обща стратегия за промишлеността е спешно необходима. Вие казахте, че а, ще има задълбочена стратегия. Добре, но междувременно не бива да пропускаме шансове, които се явяват. Например, хоризонт за малките и средни предприятия. Там нещата работят, там има повече заявки, отколкото ресурси. Освен това темата за развойната и технологична дейност и технологична иновация. Е, освен това смесени предприятия в областта на електрониката. Те са много важни. За тях трябва да се отпуснат средства с цел да се разработят нови продукти до степен зрялост, за да бъдат пуснати на пазара. Добре, питам ви сега. Очакваме тази обща стратегия за промишлеността но междувременно не можем ли да координираме различните съществуващи инструменти? Според мен незабавно трябва да се направи нещо. Координирано да се опитаме да съживим економиката. Току-що беше познат железопътният сектор. Има сектори, в които сме водещи и трябва да запазим водещата си роля. За това казвам, че е толкова важно да се използват тези инструменти и то координирано. Само чрез координирано действие ще постигнем успех. Искам да ви попитам конкретно, има ли обща визия на какво да заложи Европа, за да навакса изоставането? Uh, Благодаря ви, госпожа Тая. Господин Бланко Лопес има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на комисаря за информацията, която поднесе днес. Искам да обърна внимание на това колко е важно да тласнем напред и индустриализацията на Европа ние трябва да действаме решително. Комисията трябва да действа решително по отношение на разкриването на нови пазарни ниши и шансове, всичко, което е свързано с цифровизацията, например, според мен е много важно. Също така и културната индустрия страда от големи економически проблеми. Ако искаме да създадем работни места, трябва да мислим и за закрилата на авторските права, на интелектуалната собственост, за справедливо заплащане. Т.е. хората на изкуството също трябва да получат подкрепа и на тях да се заплаща справедливо. Говорихте и на тема големи масиви от данни. Тук веднага свързваме темите защита на да, личните данни, защита на личното пространство, така че е, трябва да се гарантира, че тези данни ще се използват а, разумно по-нататък. Освен това повдигнахте друг въпрос, а именно заплахата за европейската стоманодобивна промишленост. Да, трябва да я подкрепим и да я а, защитаваме срещу нелоялните практики, най-вече в вноса на стомана от Китай. Една от задачите на комисията е именно да закриля сектори, които преживяват проблеми или са много енергоемки, е, енергоемки като алуминиевата, стоманената промишленост. Тази сутрин беше казано във връзка с СТЕ, че трябва да се създаде Европейски фонд за извършване на компенсационни плащания за такива промишлени сектори, защото те страдат от развитието. Има някои държави членки, които са създали собствени фондове за подпомагане на енергоемките си предприятия. Например, това са Германия и Италия. Но ние имаме вътрешен общ европейски пазар, затова смятам, че трябва да се предприемат коригиращи мерки, а това е възможно само с помощта на такъв европейски фонд. Uh, госпожа Грифин, благодаря, uh, господин председател, благодаря, госпожа комисар. От гледна точка на Обединеното uh, кралство, ние се надяваме, че ще можем да се справим с конкуренцията и нелоялните практики от страна на Китай 28 държави членки би трябвало да могат да се справят с това предизвикателство, както по отношение на автомобилно устроенето, така и по отношение на стоманодобива. Естествено, че от десетилетия срещаме редица пречки. Необходимо му е да направим нещо, така че Китай да спре да а, нарушава а, правилата, а, да спре с а, дъмпинга. А, това в крайна сметка коства а, милиони работни места, не само в Обединеното кралство, но и в а, цяла Европа, така че би, се нуждаем от по-надежна защита. По отношение на енергийната ефективност, а, са необходими целенасочени действия. 50 милиона граждани на Европейския съюз живеят в енергийна бедност. Това наистина е скандално. При всички положения би трябвало да направим нещо, за да намалим и е, цените на е, електроенергията и топлоенергията за да се е, включим активно в е, индустриалната политика е, са необходими усилия не само в рамките на нашата комисия. Трябва да обхванем абсолютно всички сектори в рамките на економиката, за да постигнем действително е, по-добър ефект. Едуард Мартен е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо ком... комисар. Китай не е пазарна економика, казахте вие също времено обаче ни казахте, че дебата в комисията ще бъде труден. Дебат, който ще проведете на 23 юли. Защо толкова късно? Защо чак на 23 юли? Тогава ще бъде парламентарната вакансия, т.е. ние няма да можем да реагираме на решението или на дебата на комисията преди септември. Това не е ли капан? капан, който комисията се опитва да, така, да вкара в Европейският парламент, защото ние бяхме против даване статут на пазарна економика на Китай в Мадрид. А, 50 милиона членове на Европейският профсъюз заявиха, че са против статута на пазарна економика на, за Китай. Същ, но ако свържиме това с СТЕ, аз съм работил в машиностроителната промишленост и ви казвам, че сете не е лошо. То е добро за всички, добро е и за планетата, добро е и за трудещите се. Но, и повтарям, сете е ще бъде ефективна, ако тя се прилага в целия свят. В крайна сметка, економиката е глобална, Европа не се намира в средата на нищото. правилата трябва да са еднакви за всички. Колкото до стоманодобива, никога няма да можем да, да се пребориме с китайците и цените, на които продават стоманата, цената на суровината. Но тонове тонове и тонове китайска стомана проникнаха в Европейския съюз. Това са милиони емисии. т.е. това са милиони, които Европа загуби, за да модернизира своята промишленост. Така че, ако а, СТС се прилага само в Европа, ако комисията мълчи, ако съвета мълчи, защото цената за обикновеният гражданин утре ще бъде много висока. Благодаря, колега. Uh, any other request for floor? Друг? Ladies and gentlemen, no other requests. Няма други желащи да се изкажат. Тогава ще ви помоля, госпожа комисар, да вземете думата сега. Ще се опитам а, да отговоря колкото е възможно по-добре, е, макар че ще групирам въпросите. А, на въпросите, на които не мога да отговоря в момента, ще получите писмен отговор. А, първо, говорим за 40% економия от енергия. А, а, и 20% възстановяване. А, да, в момента не сме се приближили към тази цел. Господин, госпожа Грифин говори за това. В момента индустриалното развитие зависи е, в крайна сметка от някои допълнителни дейности по отношение на информационните и комуникационните технологии, иновациите, цифровизацията, всичко това естествено е, трябва да се разглежда в взаимовръзка. Дългосрочни са инвестициите. Ние действително работим усилено именно по темата дългосрочни инвестиции. Това е част от нашата дългосрочна стратегия, която до година ще бъде публикувана. Въпросът е как точно ще свържим отделните елементи е, в 70% от е, стойността е, или от оборота в някои сектори, да кажем, идват от услугите. Включително и в автомобилостроенето. Не говорим единствено за производствената индустрия, не говорим единствено за производство. Говорим за редица други неща, които включваме в понятието промишленост. Да, много често се задаваше въпроса за цените на електроенергията и единния енергиен пазар. Нещата не опират единствено до цените – нашата политика за опазване на климата не противоречи на политиката ни за насърчаване на промишлеността. в рамките на нашето усилие за насърчаване на промишлеността, естествено, нещата върват ръка с ръка мерки е, срещу промените в климата, е, наред с е, насърчаване на промишлеността. Всичко това естествено е в ръцете в момента на съзаконодателите и аз ви призовавам да разглеждате нещата в тяхната взаимозависимост. Имаше предишни предложения, внесени от комисията. а и настоящето предложение, което в момента е в съвета, всъщност е, е, съдържа е, по същество най-важното във връзка с нашата концепция относно енергоинтензивните индустриални сектори. Водим диалог с представители на сектора. Смятаме, че ще има на промени е, в законодателството и в действителността. Надяваме се в е, усилен диалог сме с партньорите. Ние няма да се откажем от нашата промишленост, ние няма да се откажем от е, нашите амбиции е, но това се отнася не само за промишлеността, за индустриалната ни политика, но и да кажем за е, политиката ни за опазване на околната среда и на климата. Е, целите трябва да се разглеждат паралелно през целият този период до 2030 година, за да сме сигурни, че действаме правилно. Естествено, че трябва да продължим с усилията за енергоефективност в нашите енергоцентрали, в топоцентралите ще се комбинират различни видове горива и всичко това ще бъде обсъдено много обстойно в съвета. Безплатното разпределяне на квотите е, за емисии е, е важна тема за нас тази година. Е, е, единият енергиен пазар естествено до голяма степен зависи е, и от начина по който ще се решават въпросите във връзка с енергетиката, търговията с емисии. И така, стигаме до Китай. редица сектори, не само стоманодобива, се опитват да се защитят от дъмпинг, от нелоялна конкуренция. Европейските е, стоманопроизводители е, са в е, трудно положение. Напълно съм съгласна с това, което казвате. И, са, и е необходимо да е, засилим нашите е, инструменти, е, е, пред, които целят е, защита на търговията, търговските защитни инструменти. Необходима е естествено и модернизация в това отношение. Е, до този момент е, все още нещата се блокират в съвета. Е, много ми се искаше по време на, дат, на е, нидерландското председателство да постигнем по-голям напредък, но все още има много резерви и съпротива от страна на редица държави членки които очевидно не са убедени, че ние надежно защитаваме нашата стоманодобивна индустрия. Комисията полага много усилия, съветът също е, участва в е, или подкрепя, но, е, както ви казах, не всички държави членки са съгласни с нашата, нашия начин на мислене. Така че търговските защитни е, е, инструменти. Е, в момента е, буксуват е, от около 9 месеца работим по темата. А, много се надявам, че ще можем да ускорим процеса. По отношение на статута за пазарна економика е, за Китай, нещата не са се променили, позицията ни е известна. Както знаете, в колегиума на комисията няма единство. Аз мятам, че е, е, Китай не би трябвало да получава статута на пазарна економика. Е, това е моето лично мнение. Но е, скоро време е, предложението на комисията ще бъде внесено е, и представено и на вас. Трябва да се намери е, компромис е, в рамките на няколко седмици. Сигурно ще успеем да стигнем до компромис. По отношение на Европейския фонд за стратегически инвестиции, ЕФСИ и КОСМЕ. Виждаме вече първите резултати по отношение на ЕФСИ говорихме е, многократно за е, необходимостта от индустриални е, продукти, от инфраструктурни проекти. Нямаме чак толкова много предложения, но държавите членки все пак реагираха на призива и една част от средствата ще се предоставят на малките и средните предприятия. Договорите между националните посредници е, в отделни държави членки е, се опитват да ускорят е, процесите. По отношение на инфраструктурата процесите са много по-бързи. А сега няколко думи за Козме. Не съм а, много доволна от начина по който а, работи Козме. Става дума за а, а, солидни суми, за милиарди евро. А, финансирали сме немалко инициативи и програми в рамките на Козме, но смятам, че през следващия финансов период ще трябва да променим критериите, е, а може би и изискванията по отношение на бенефициерите. Ще трябва да включим е, и цифровата, иновативната част от нашата економика, както и е, веригата на индустриалната стойност. Това е изключително важно. За железопътната индустрия – железопътния сектор. Да, госпожо Вернер, е, е, вие направихте едно важно изказване. Ние е, е, работим по е, ЖП пакета. Е, опитваме се да инициираме редица важни промени в това отношение. Една част от тях е, вече, така да се каже, стартират. Е, е, това е нещо иновативно. Комисията представи миналата седмица своето становище в пленарната зала. Shift Rail е една инициатива, която е много важна за нас и обещава да допринесе за конкурентно способността на сектора. А, включително и в, поверигата на доставките. И още нещо има едно предложение, което всъщност включва най-добрите предложения на получени от държавите членки. На 9 юни ние в съвета се споразумяхме за общия подход. Националното законодателство не е най-доброто в момента, не е достатъчно. Би трябвало да сме по-активни Изключително а, важно е, е, естествено, да се е, постигне съгласие в съвета. Зная какво е мнението на овците, е, но е, по отношение на е, проекта за е, огнестрелното оръжие вече е, имаме изработена позиция. А, господин Ника работи по въпроси, които действително са важни. Той ги постави и тук. И е, търговията, системата за търговия с емисии, естествено е един важен проблем, който засяга всички сектори. Е, на економиката. Е, много лесно е да се е, критикува е, комисията и да се атакува нейното предложение. Първоначалното предложение, както и първоначалните идеи, бяха прияти на най-високо равнище в съвета – след това постъпиха редица оплаквания, възражения от министерства, от предприятия. Ние първоначално имахме предвид споразумението за климата в Париж и необходимостта от постигане на споразумение на много високо равнище в Европа. И сега изведнъж започва едно масив, масирано атакуване на комисията, защото се смята, че това не е в интерес на промишлеността. През 2030 година Um, нашата промишленост ще бъде съвсем различна и ние ще трябва заедно с държавите членки да разработим стратегията, която ще ни помогне плавно и постепенно да променяме нашата промишленост, така че да я подготвим за големите предизвикателства. По отношение на енергийния пазар е, има много инициативи и аз е, смятам, че това е също е, един много важен въпрос. Първостепенно значение има този въпрос и за нас в промишлеността. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря на всички, които участваха в дискусията с въпроси, с коментари. Сигурен съм, че Ще е, трябва да е, проведем едни много широки консултации, дискусии е, до края на тази година и през 2017, да. И благодаря ви, госпожо комисар, и се надявам, че ще се видим още веднъж до края на годината. Поне два пъти годишно трябва да се срещаме. Благодаря ви. Uh, Скъпи колеги, дами и господа, следващата точка е много важна. Приоритети на комисията за бюджета 2017 година. Аз преди малко казах, че трябва да се подготвиме нашата програма, тази на комисия, тази на съвета за следващата година и да продължим структурирания диалог с комисията. Но бюджетът за 2017 година също е много важен и ще а, обмениме мнение, информация с господин Йенс Гайер, който е докладчик на комисията по бюджета за бюджета за следващата година. Скъпи приятелю, обичате. И така. Може би искате да кажете нещо набързо. Не, господин председател, просто не, искам да а, нарушавам реда, но струва ми се, че господин Гер го няма. Или... Просто бих искала да задам един въпрос, когато приключим с тази е, точка от дневния ред. Se mi permette solo un minuto, Gaier, io vorrei dire, Presidente, vorrei dire, Presidente, che qualche volta... Понякога, господин председател, ни е странно за това, че не получаваме отговори на въпросите си. Сега не знам. Аз зададах въпрос на госпожа комисара, но тя не ми отговори. Комисарите, член експертите трябва да ни отговарят, когато им задаваме въпроси. А ако въпроса не е ясен, ами да ми, беше, да, да ми беха казали, че въпроса не е ясен. Така че смятам, че а, това е важно за нашата работа. Тя още не ми отговори. Така че следващият път наистина ще е, така ще повдигна въпроса, защото тя на доста хора не отговори. Е, сега Трудно е да се каже дали имам, се е получил отговор на всички въпроси. Но, госпожо заместник председател, на следващите наши заседания с комисарите А, преди да дам за последно думата на комисаря или комисарката, ще се обърна към залата и ще кажа някой иска ли да повтори въпроса си, защото не е получил отговор. И по този начин нещата ще бъдат ясни. Защото за мен не е много ясно да или не. Е, някой, аз мисля, че някой просто иска да зададе въпрос, давам думата. И сега, нямаше, нямаше от, искане от ваша страна, така че за бъдеще аз наистина ще ви питам, скъпи колет. А, не, не, ще ви кажа, няма да задавате нови въпроси, но искате ли е, да получите въпрос, е, отговор на предишния си въпрос? Благодаря, госпожо Тоя. Наистина това е много добро предложение и ще го приложим от следващия път. Е, може би не сте била достатъчно смела да се скарате на комисарката. Non Въпрос на възпитание. Добре, точка 16, бюджет 2017. Тази сутрин спомняте си, че гласувахме. Но ако искаме наистина да съставим списък на нашите приоритети в областта на бюджета, трябва да го направим, защото а, ние имаме основни въпроси, на които наистина държим. Комисията ще представи а, проекто бюджета за 2017 година през юли, т.е. един месец по-късно от обикновен. И на 5 юли ще бъде крайния срок за внасяне на измененията на 12 юли ще гласуваме тук в нашата комисия. Скъпи колеги, много ви моля, и съжалявам, че трябва да го кажа, всички изменения моля да бъдат внесени на английски. Знам, че може да, мал, да бъде малко трудно, но просто не можем да си позволим да ги превеждаме на на разни езици или от разни езици, защото за това са ни необходими три седмици. А ще разполагаме само с няколко дни между срока за внасяне на измененията и деня на гласуването. Така че много ви моля на английски. 5 юли 12 часа крайен срок за внасяне на измененията. Така че не разполагаме с много време. Първият е, трилог ще бъде проведен на 13 юли. И е, решението на ИТРЕ ще бъде включено под формата на а, препоръки, но за това е абсолютно задължително наложително да включиме всички наши приоритети, за да може нашият докладчик да се позове на тях за изработване на препоръките за първият трилог, тристранен разговор. И сега давам думата на господин Гайер. Благодаря, господин председател. Да, много точно описахте ситуацията. в обикновения случай щяхме вече да сме работили три седмици по проекто бюджета за 2017 година. Щяха да са започнали обсъжданията на предложението на комисията – Комисията обаче отложи с 4 седмици оповестяването на проекто бюджета. Официалният е, повод беше, че все още не е завършило изчисляването на разходите за бежанската политика, така че на 25 юни ще ни бъде представен проекто бюджетът това няма е общо с факта, че преди това ще е британския референдум, но все пак и, който им прави някакви спекулации в тази насока, няма да е много справедлив към комисията. Ситуацията е следната. В Европейския парламент някъде от края на април, вземането на решение в пленарната зала. Имаме ясна позиция на парламента, нашите очаквания от бюджета, имаме своите така указания, които сме приели. Много се радвам, че в това отношение получих много широка подкрепа от парламента. Така, това ръководство, което приехме, мисля, че ще ни помага до края на преговорите, които се надявам да не свършат много късно тази година. Искам да припомня за бюджет 2016, този, който изпълняваме сега, бяхме поставили, е, бяхме изправени пред доста големи предизвикателства, например огромните финансови средства, е, бежанската криза, по категория 3 и категория 4. Това са вътрешната политика, която се е, така опитва да поразтовари държавите членки бюджетно. Това е политика изправена пред огромни предизвикателства. Маржовете са съвършено изчерпани, т.е. няма повече никакво поле между определената горна граница и заложените средства за 2016 година. Всички тези кризи, за които говорим, продължават. Ще ми се да можех да бъда по-оптимистичен, но не може за съжаление не се очертава да се разрешат проблемите, водещи до кризата с бежанците, така че голяма част от предизвикателствата, които имахме през 2016 година, ще ни съпътстват и пред през 2017 година, особено по отношение на бюджета. Също така економическата криза в Европа не е навсякъде е преодоляна. Още веднъж ще обърна внимание в какъв политически контекст става всичко това. с действащата в момента средносрочна финансова рамка Европейския парламент на, наложи специфични финансови инструменти. Все още нямаме решение на спора с съвета дали тези специфични инструменти могат да надвижават границите на бюджетната рамка. Това е и позицията на комисията по бюджет. Това е прочутата резолюция както се казва, above and beyond. Дали тези инструменти наистина могат да надвишават горните граници или трябва да бъдат под тях. Във връзка с това трябва да констатирам, че бюджетът щеше да е взривен още от сега, ако Европейският парламент не беше наложил тези специфични инструменти. Това е едната ръка. Едната страна на контекста и другата страна на контекста е по-близо до ежедневната работа на нашата комисия. Все още, налага се да се намерят още пари, за да а, се попълни гаранцията, бюджетната гаранция за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Докато стигнем до 8 милиарда да могат да бъдат мобилизирани, има още време. Това е въпрос на бъдещия бюджет. За сега нищо не казах за ДУСТ, допълнителни така, нужди, например, инструмента за подпомагане на Турция и така нататък. Това са все сектори, които изискват финансови средства. Според мен става все по-ясно, че сега действащата средносрочна а, финансова рамка е съставяна през розови очила и то при сравнително много по-приятните политически условия през по-миналата година. Но на базата на продължаващите кризи и увеличаващите се предизвикателства, положението се изостря. Всичко това ние сме го подчертали в ръководството и сме предложили европейската добавена стойност на бюджета да бъде откроена като свържим бюджетните средства с политическите доклади на комисията и предложенията за конкретни мерки, т.е. да имаме европейски економическа прогноза. Последната такава я чухме през края в есента на 2014 година. Имаме годишен доклад за растежа, имаме европейски семестър. Мисля, че трябва да създадем повече синергия между бюджета и всички бюджетни инструменти, които се представят в тези доклади, за да постигнем по-висока европейска добавена стоеност. Не казвам, че специфичните препоръки по страни а, в края на семестъра трябва да се приемат безмълвно. Но средствата, които пред предоставя бюджета, трябва да се обвършат с докладване за това, за какво са били използвани тези проблеми, всички тези проблеми все още съществуват. Говоря за основните моменти от стратегията Европа 2020. Ще дам само като пример Европейската инициатива за младежка заетост, която трябва да бъде доразвита, Борбата с бедността е една от целите на Европа 2020. Там трябва да се гледаме преди всичко към децата. Единственото, единственото отношение, в което има някакво облегчаване, това е разплащателната ситуация. Защото а, а, просто защото бяхме отложили редица задължения, не разплатени плащания, които междувременно са разплатени. Но в бюджета има бездна между поетите задължения за плащания и с 50%, значи и с 50% повече поетите ангажименти за плащания. Тоест, ако някои мерки не се реализират, които са планирани политически. Това ще означава сума около 15 милиарда евро. Мисля, че а, съветът подхожда доста неполитически. Ще се стигне до там. През 2016 година може би не, да не сме много притеснени, но тези остатъчни задължения през следващите години ще се трупат. Ние просто ги разплащаме с свежи пари от следващата година. Всичко това ще нараства. И на фона на всичко това се опитваме да съставим бюджет. Очаквам вашите коментари. Благодаря. Да започнем първо с нашето становище, което бе споменато тази сутрин. Нека спомена най-важните елементи. Първо, бихме искали бюджета да спомогне за включваща растеж на основата на технологично познание. Необходимо е за това да има необход... финансиране най-доброто решение или най-доброто предложение. Това са многогодишните програми от типа на Косме и Хоризонт 2020 и понякога се сблъскваме с трудности при финансирането им. А, да, да установиме връзките между инструмента за свързване на Европа Хоризонт 2020 и допълнителното финансиране към това. Дигиталният цифровият единен пазар, е, цифровият съюз са от огромно значение също в областта на енергетиката трябва да, да приключиме с, с доизграждането на единния пазар. Така че проектите от общ интерес са за нас от огромно значение, които имат за цел диверсифициране на енергийните източници, а, взаимосвързаността между електро и газово. проводите и между двете електро- и газомрежите развитието на енергийния пазар в неговата цялост, достатъчно ните ресурси са от огромно значение. Наблегнахме на програмата ЕТА. ще обсъдим проблема с бюджетният контрол след няколко седмици. Много важна тема също. Госпожа Георгиева, заместник председателя на комисия, спомена дневния ред на основата на резултат, бюджет на основа на резултати. Това е също много важен подход. Синергията между Хоризонт 2020 и останалите другите бюджетни ресурси за научни изследвания, иновации, за инициативите за интелигентно профилиране – Така мисля, че това са основните наши приоритети. Ние гласувахме документа днес, а сега бих искал да чуя вашите коментари и мнения по въпрос. Кой иска да каже нещо по въпрос? Нещо, което би било важно за нашия докладчик. Госпожа Капел. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Гайер за откровеността и е, реалната картина, е, която ни представи за това, което ни очаква за бюджет 2017 до 2020. Мисля, че а, трябва да бъдем прагматици и реалисти. Просто не бива да гледаме, както вие казахте, на нещата през розови очила. Едно е ясно, а и нашият председател го спомена, вие също плюсът от 50 милиарда в бюджетните кредити за поети задължения се размива на фона на всички онези проекти, които провеждаме, които подкрепяме в нашата комисия за дигитализация, за енергетика, за ИТЕР. Така че е, не може да се очаква, че тези бюджетни кредити за поети задължения ще намалеят кой знае колко. Напротив, може би ще си е наложи, за да има цифров съюз и енергиен съюз и да има съответните инфраструктури, да са необходими повече средства. Така че предизвикателствата наистина са огромни по отношение на средносрочното планиране. Днес нашата комисия се показа много единна. Нашият председател каза, днес гласувахме мандата за тристранните преговори. Знаем какво искаме, знаем какво ще ни коства това. просто защото сме ориентирани към резултата. Мисля, че и във вашата бюджетната комисия предизвикателството ще бъде огромно. Все още не сме намерили всички отговори, но ще се наложи да ги намерим. Така че желая ви късмет. Господин Марида. Благодаря, господин председател. Ако можеш да говори испански. Господин Гайер ни спомена за закъсненията, които отбелязахме и така връзката между закъснението на предложението на комисията и референдума в Обединението кралство. И също времено се споменава и трудността да се изчислят разходите за бежанците, мисля, че това не е много редно да бъде изтъквано като а, причина. Сега, сега ще видиме дали нашето прекалено предпазливост и мълчание всъщност няма да ни изиграят лоша шега прямо референдума в Обединеното кралство. Сега колкото до приоритетите, вие сте абсолютно прав. искам само да добавя няколко думи. Първата година след прегледа на многогодишната финанса с рамка ще трябва да се отрази всъщност в, точно в този бюджет от бюджета 2017 година. Естествено, преговорите няма да бъдат лесни. Надявам се, че ще можем да, за, да защитим нашите приоритети, но разбира се, има и опасността да запишеме прекалено много неща в а, списъка, но аз мисля, Колкото до програмата Европа 2020 година, знаеме, че най-основното е да има новаторство, да има и иновации и за това трябва да, да има необходимото е, финансиране. Така свързването с е, Европа, евро, евро, с Европета, е, инструмента за свързване на Европа, да, но и големият въпрос, който се поставя заеми или грантове. Това са две различни неща. Вярно, че трябва да, да търсиме синергия. Това е една така малко модна, едно малко модно понятие в последно време. Но те, това, то трябва да присъства в дебата, който ще проведем. Но и нека да, да водим този дебат отговорно а, и а, така структурирано. И естествено, че финансовите инструменти не са а, панацея за всичко. Така че трябва да потърсиме нови методи за постигане на нашите цели. Също така мисля, че трябва да се конкретизират а, решенията от КОП-21 в момента, в който се навърши една година след завършването на тази конференция и да, си, да се направи един преглед на поетите ангажименти. защото а, при всички случаи в, в, в противен случай ще има и санкции от страна на Европейската сметна палата. Господин Роб. Благодаря ви. Да, когато се говори по финансови въпроси, е най-добре да бъдем крайно откровени. Когато говорим за а, 50 милиарда изхарчени свръх и комисиите, които искат още средства и проблемите, които ни очакват през следващите години. Като погледнем всичко това, отговорът е един. Всички комисии, но най-вече бюджетната комисия, трябва да помисли за някакви економии в бюджета. Или не разбирам. Мисли ли някой за економии? Мисли ли някой как може да се предприемат мерки за осъществяване на спестявания? Иначе нещата вървят към някакъв ужас, доколкото разбира. Благодаря. Господин Бенито Зилак. Президенте, е, благодаря, господин председател. В момента говорим за бюджета за следващата година и все пак бихме могли да си поставим някои цели за следващата година. Ако нямаме бюджетен ред, разбира се, за тях те няма да се осъществят. Дебатът за бюджета е важен не само по отношение на обсъждането на разходите, а и на приходите. Според нас бюджетът на Европейския съюз трябва да бъде увеличен, но за сметка на това да стане по-гъвкав, за да може да се реагира на кризисни ситуации, каквато е ситуацията с беженците в момента. От друга страна, ние е необходима по-прогресивна и по-справедлива система – не можем да говорим само за, да зависим само от финансови инвестиции, финансови инструменти и частни инвестиции, защото от тях печелят малцина, а и рентабилността на проектите не винаги е гарантирана. Дебатът трябва да обхване и бюджетния капацитет на еврозоната, както и многогодишната финансова рамка. Тези неща са свързани. Сега, по отношение на разходите. С нашите предложения за изменение ние целим най-вече да се увеличат инвестициите за хоризонт 20, е, е, инвестициите за хоризонт 2020, защото те бяха намалени, а това беше грешка. Според нас инвестиция, инвестирането в развойна дейност и изследователска дейност е много полезна за промишлеността и ние трябва да подкрепяме промишлеността. Също така не бива да забравяме и своята цел за създаване на по-устойчива екологична производствена система. Тя, разбира се, трябва да бъде базирана на възобновяеми енергоисточници, а не на съмнителни проекти. ИТЕР, според мен, не е толкова чист проект. или ако погледнем пазара на природния газ. Благодаря. А сега дам думата на нашия колега Гайер за последна забележка. Благодаря, ще бъда кратък. Мисля, че вашите становища мисля, че можете да приемете, че подкрепям вашите становища. Аз не правя изключения. Аз съм и член на тази комисия, тъй че съм доста добре запознат с тематиката на а, нашата комисия по промишленост, изследване и енергетика. Но аргументите на господин Ройо са правилни. Да, вся, всяка комисия си съставя някакъв списък от е, желания, списък, който е добре аргумен, аргументиран и аз го подкрепям, но в никакъв случай не мога да обещая, че накрая след преговорите с съвета ще има подаръци за всички. Аз съм от онези, които смятат, че политиците трябва да говорят истината и за това ви го казвам. Основният ни проблем, господин Ройо, е не е, че не можем да пестим и да економисваме. Основният ни проблем е, че държавите членки по принцип първо казват а, за средносрочната финансова рамка Европейския съюз да се справя с по-малко пари. И по-нататък за всяка политическа, всяко политическо предизвикателство казват, пак говоря за съвета, да плаща Европейския съюз. Т.е. според съвета бюджета на съюза става все по-нисък, а харчовете му стават все повече. Все някога това вече няма да е възможно. Така че е, държавите членки или сега трябва да решат кое не желаят да бъде финансирано през Европейския съюз, или трябва да е, решат да увеличат бюджетните му средства. Сега имаме задачи, които са ни вменени по силата на договора и по силата на решения на съвета и тези задачи ние и задължения ще си ги изпълняваме най-съвестно. Не би било сериозна бюджетна политика да кажем. Еми, съветът реши да презасели 160 000 бежанци в Европейския съюз, но няма да предоставим бюджетни средства за това, защото това може и да не се осъществи. Сега можем в крачка да преразпределим средствата, но от самото начало трябва да бъдем сериозни и да направим възможното, за да се финансира съответното политическо решение. Ако нещата не работят, тогава вече можем да се опитаме да а, упражним някаква гъвкавост, нещо, което се опитваме да правим с големи мъки, заедно с комисията, но понякога във въздуха има прекалено много топки и жонглера се налага да изпусне поне една от тях. Сега за ИТЕР. А, точно вашата комисия бих я помолила за малко повече спокойствие и повече а, така откритост. Това е проект който, който аз подкрепям, проект, който се намира в много сложна ситуация парламента дори отказа да а, бюджетно освобождаване на агенцията, която работи по ИТЕР. Ако стигнем до извода, заедно с комисията, че през 2017 година ИТЕР ще се нуждае от по-малко пари, отколкото първоначално се е предполагало, тъй като закъснението в изпълнението е прекалено голямо. И ако решим да отнемем от средствата на ИТЕР, за да финансираме нещо друго, то това няма да бъде израз на недоверие към проекта, нито ще бъде началото на края. Това ще бъде просто разумно боравене с бюджетни средства, след като се знае, че ИТЕР наистина няма да се нуждае през тази година от толкова средства. Ние можем да ги вложим на друго място по разумен начин, без обаче принципно да поставяме под въпрос проекта като такъв. Така че молбата ми е към тази комисия е да говорим за ИТЕР без предразсъдъци. И ако дадем на ИТЕР пове, малко пари, отколкото първоначално се предвиждаше за следващата година, нека да вземем и съответното бюджетно решение и да преразпределим средства, като по този начин не изразяваме съмнение към задачата и целите на проекта. Знам, че това не е всеобщото мнение тук. Мисля, че това е възможно. Колегата Марагал, много ви благодаря. Ние се познаваме от бюджетната комисия. Той каза, че финансовите инструменти не са решението на проблемите за оздравяване на бюджета. Точно така в много отношения и то не напълно безуспешно успяхме да вложим средствата по-добре, то именно с помощта на финансови инструменти. Но имам едно предупреждение към бюджетарите, които са в тази комисия. А именно, че парите могат да се управляват с лостове, с револвиращи фондове, да, това е факт. Но за много държави членки това ще означава да подемат дискусията за по-нататъчно съкръщаване на бюджета. А много така няма кой знае какво да се съкръщава. Бюджета е почти без въздух вече. Така че, моля ви, когато се приберете у дома, говорете това, което сте говорили и в Брюксел. Ако тук се обединим около мнението, че европейския бюджет може да подкрепи това или онова, дали с собствени средства, дали с средства от държавите членки, то бих ви бил благодарен да казвате същото в избирателните си райони и да не пеете старата песен, че Европейския съюз имал много пари и Брюксел не знал как да си харчи парите и когато ги харчал, винаги ги харчал грешно. Значи това е така един навик, който ни доведе до сложната ситуация на Европейския съюз. Не е единствената причина, разбира се, но и това е причина. Така че дайте да бъдем малко по-откровени е, и наистина да кажем, че с бюджетни средства могат да се постигнат разумни неща. For, for your... Благодаря много, колега, за вашите бележки, много важни. Така бяха. Вие много откровенно се изразихте. Наистина е, Откровеността между нас е от огромно значение. И наистина всички ваши бележки, мнения ще бъдат взети много, много насериозно, тъй като те са от огромно значение за нашата бъдеща работа. Благодаря още веднъж, колега. Сега Минаваме към следващата точка от дневния ред. Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ. Става дума за един нов регламент след приемането на този от 2010 година. Скъпи колеги, нека да кажа няколко думи по а, този, по тази тема. Става дума за един проекто доклад, който бе преведен преди няколко дни на всички официални езици, така че можете да а, а, прегледате версията, която ви интересува на веб сайта на парламента. Сега, какво е важно за мене? За мен е най-важно нашият е, общ подход. Новия регламент съдържа три неща, които отсъстваха в е, предишният регламент. Ще се спра на тези три неща, няма да навлизам в подробности. И в двата регламента, и по-специално в предишния, бяха изтъкнати е, пазарни решения. Ние не сме променили подхода си, но три са новите аспекта. Първо, до сега имаше национален подход за подсигуряване на сигурността на доставките. В Лисабонския договор, е, член е посочено, че сигурността на доставките е, е съвместно задължение на държавата членка и на Европейския съюз. Така, регионите. Мисля, че тук са предприяти правилните крачки напред. Така че не трябва да а, разглеждаме подсигуряването на доставките като чисто национално изискване, а трябва да бъдат разглеждани на европейски плана и за да има наистина положителни резултати и да е необходима е необходимо сътрудничество или така нареченото гъвкаво сътрудничество и за това аз посочвам понятието а, спешни, коридори за доставка по спешност на операторите коридорите за спешно снабдяване ще бъдат създадени съвместно с комисията. Значи първо трябва да, да ги идентифицираме, защото всеки един коридор може да бъде примерно от няколко стотици километри. Всъщност не става дума за а, винаги за изграждане на нови тръвопроводи или газопроводи, а просто да бъдат идентифицирани съществуващите коридори и които да свързват една, две или няколко е, страни. И е, сътрудничеството би могло е, да е, е, бъде решение в случай на голяма криза на, за доставка на газ. При изваредни ситуации. Защото в крайна сметка големите кризи биха могли да бъдат решени чрез по-добро управление на нашите пазари. Второ е солидарността. Така че трябва да бъдем много по-солидарни. -соли и в случай на а, тежка криза а, клаузата на солидарност трябва да бъде и въведена и използвана като последна инстанция. Тоест минаваме от към обвързващ правен принцип. За осигуряване доставки за един минимален брой потребители за всичките държави членки и трето прозрачност. Това е много тясно свързано с вече съществуващото в законодателството. Необход, необход, необход, необходимо е, освен прозрачност, да има и докладване аз съм го така дефинирала. Това е и предложение на комисията. А, Значи за докладване при изключване или изменение на договорите. И а, аз също така предлагам а, а, държавите, които са извън Европейската Европейския съюз, но са в економическото, европейското економическо пространство, да бъдат включени като вътрешни партньори. Това са така основните е, разлики с е, предишният регламент. А сега давам думата на госпожа Грифи. Да, благодаря на докладчика. Е, Действително, е, много добре работихте с всички докладчици в сянка. Е, стабилността на доставките, енергийната ефективност, е, възобновяемите енергийни източници и потреблението на газа, както и внос на газ. Това са основните елементи всеки анализ на търсенето на газ трябва да бъде много задълбочен, естествено, и да обхваща и газопотреблението за да не се стигне до блокиране е, на пазара, трябва да търсим едно разумно съотношение между газ и електроенергия и сигурност на доставките регионалното сътрудничество и създаването на коридорите за спешни доставки е, и за спешни случаи е, ще е, бъде едно, един важен инструмент. Естествено, регионалният подход няма да ни помогне да решим всички проблеми, но прекъсванията в доставките ще могат да бъдат смекчени и това ще доведе и до стабилизиране на цените на газа на европейския пазар не би трябвало да блокираме сътрудничеството на европейско равнище в това отношение, защото то ще ни помогне да постигнем именно целта си стабилност на доставките. Благодаря ви. Благодаря. Следващият докладчик в сянка, господин Чесак. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви в качеството ви на доставчик за това, че представихте този текст, който е много добре съгласуван, добър. Нека да представя съвсем накратко моята гледна точка по проекто доклада ние би трябвало да се стремим най-вече към а, намаляване на а, а, нестабилността, към стабилизиране на доставките, а, за да няма негативни последствия върху потребителите. Трябва да засилим солидарността, особено в кризисни ситуации. Освен това, трябва да гарантираме прозрачност за всички дългосрочни договори с външните доставчици. Подкрепям предложението ви за рационализация и клаусата за солидарност. Регионите сами не биха могли да се справят с проблемите. Стрес-тестовете са важен инструмент в това отношение. Смятам, че предложенията, които са е, включени в е, вашия доклад, е, представляват една добра основа за по-нататъчно обсъждане на възможните решения. Ще се спра на основните елементи. Съгласен съм, че нивото на сътрудничество между държавите членки в момента не е задоволително и затова е, вие предлагате механизма на засилено сътрудничество, създаване на регионални групи подготовка на оценка на риска на регионално равнище, планове за бързо реагиране в случаите на криза. Когато Става дума за кризи, за прекъсване на доставките. Механизма на сътрудничество, естествено, е много важно средство за преодоляване на трудностите. Клаузата за солидарност е, е съществен елемент в е, регламента. Споделената отговорност е, е, трябва да се е, съпровожда от принципа за солидарност. Е, споразуменията и е, договорите е, и е, предложенията в тази връзка ще допринесат за подобряване на ситуацията. Особено когато става дума за договори с външни доставчици извън Европейския съюз. Основните елементи се подкрепят от моята политическа група. Ще си позволя да внеса някои от изменения от името на политическата група Господин Петърсен от името на АЛДЕ, е, който замества господин Теличка. Да, е, благодаря, господин председател. Господин Теличка ме помоли да е, представя неговите виждания във връзка с проекта доклада. Стабилността на доставките е един много важен елемент. Подкрепяме много пазарните решения Особено когато става дума за кризисни ситуации, за се нуждаем от система за управление на кризата. Затова е важно да имаме планове за спешни действия в подобни случаи, които ще помогнат и на предприятията, и на домакинствата, и на всички социални заведения на заведенията в здравеопазването. Механизма за солидарност предвижда всъщност една много коректна схема за компенсации, което е необходимо и важно. Стратегическия подход, е, който вие прокарвате във вашия текст, е, е много съществен. Ние се надяваме, че по отношение на инфраструктурата ще е, има също подобен стратегически подход. И така, в общи линии, господин Теличка ви подкрепя, господин докладчик. Господин Явор замества господин Търмес. Да, от името на господин Търмес е, е, ще е, изложа неговата позиция. Той моли за извинение, че не може да присъства. От около една година вече наблюдаваме развитието на енергийния съюз. Има много важен елемент, именно сигурността на газовите доставки. Естествено, е, в този смисъл вашия доклад е навременен. Е, механизма за солидарност, за сътрудничество е, са много съществени елементи. Ние подкрепяме и подхода на комисията. Географския, регионалния подход – ще позволи на държавите членки е, да е, изготвят съвместни планове за оценка на риска и планове за спешни действия. Ще е, трябва да се разработят общи сценарии за продоляване на прекъсванията на доставките и за управление на кризи принципа на солидарност ще доведе до голям, до добър ефект. Ще можем да предотвратяваме настъпването на бъдещи кризи. Ще е, подпомогнем по този начин и е, държавните органи, и е, е, обществените, социални и здравни заведения, и домакинствата, и предприятията. Изключително важно е, естествено, да знаем кой в крайна сметка се ползва от е, е, особена защита и кой не. Много важни са и компенсациите за случаите, в които определени държави членки поради прекъсване или нестабилност на доставките е, не са в е, състояние е, да се справят сами, така че компенсациите са много важно средство. Нещо, което ми липсва в предложението на комисията. Ние смятаме, че енергийната ефективност и енергийните економии са свързани с стабилността на доставките и по тази причина е, тази връзка би трябвало да залегне и в оценките на риска, така че енергийната ефективност ще ни е, помогне е, в усилията за предотвратяване на кризи. но по този начин ще можем и значително да намалим нашата зависимост от внос. Колегата Бенито Зилага има думата. Благодаря ви. Е, delegadas de la Comisión Europea y en ese sentido la propuesta de всъщност нямаме какво толкова да кажем по стратегията на комисията. Напълно сме съгласни с казаното от докладчика по становището. предоставяме на него разговорите с комисията, които до този момент протекоха много добре. Общата идея на стратегията на комисията се базира на пазарни методи от една страна, пазарни методи на справяне с по-особени ситуации и от, в тези случаи, разбира се, не можем да не говорим за парниковите газове. Не бива да ги забравяме. а, когато говорим за тези аварийни коридори за, спа, за снабяване, трябва да се мисли стратегически и самите тръбопроводи трябва да са съвместими. Планираните мерки обаче означават от друга страна, че се поставяме в зависимост от този изкопаем енергоисточник. От друга страна обаче приветстваме принципната позиция, тя е много важна, защото трябва, такава трябва да бъде основата на енергийната политика в Европа, особено когато трябва да се справяме с кризисни ситуации. Дефиницията за най-нуждаещите се също... Дефиницията трябва да обхване и най-нуждаещите се граждани. Те също се нуждаят от енергия. Също така трябва да се предприемат и мерки за економия в употреблението на газ, така че да ставаме все по-малко зависими от газа. Благодаря, господин председател. Трите основни момента, които се съдържат в сегашното предложение на комисията, вече бяха засегнати. Нужно е солидарност, нужна е прозрачност, без съмнения критериите на Комисията за регионите са правилно заложени, но самото разпределение на регионите по тези критерия е малко съмнително. Значи север, юг, запад, от Белгия до Португалия или юго-исток, Австрия с Италия и Словения значи страни с малко и страни с много инфраструктура. Мисля, че не е целесообразно това разделение трябва да се подходи отдолу нагоре. Да, тези аварийни коридори са много добро предложение за сигурност на снабдяването в кризисни ситуации, но дефинирането на регионите трябва да се, трябва да се помисли по него защото става дума за налични структури и с тях трябва да се съобрази стратегията. Това беше първия момент. Втори момент – солидарност. Да, разбира се, че трябва да има солидарност и трябва да има а, указания за начин на действие за оказване на солидарност, но същевременно трябва да се поставят и условия, които съответните страни да спазват, за да може да се прояви солидарност, включително и стандарти за снабдяване и да се налагат стан... санкции при тяхното не спазване. много е важно, че са поставени ясни параметри за докладването, въобще докладването снабдителните точки, минималните количества и така нататък. Това е много важно. Наистина трябва да може да се проследява тази дейност. За нещо друго обаче не стана достатъчно дума ролята на националните регулатори. Националните регулатори разполагат с много данни, има много хубаво правило 2973. Аз бих се придържала към него. Доставчиците на газ не могат да отговарят и за инфраструктурата, както се предлага в предложението. Това противоречи на наши досегашни принципи. Thank you very much, madam. Uh, madam Toya. Госпожа Тоя. Дай, дай. Госпожа Тоя. Благодаря, господин председател. Работата по доклада беше много задълбочена. Става въпрос за комплексна стратегическа тема сигурността на енергийните доставки. В нашата политическа група наистина беше направен задълбочен анализ, за да постигнем максимален консенсус. Тук искам да изразя високата си оценка и по работата по регламента и, и за онези, които по-рано са се занимавали с него, защото е много важно критериите за сигурност на доставките да се а, осъществяват чрез конкретни мерки и процедури в действителност. Ето защо трябва да обсъдим всички елементи, които могат да допренесат за сигурност и солидарност и да ги кодифицираме. Трябва да превърнем тази сигурност на доставките в правно задължение. Също така трябва да обмисли много добре дефинициите, за да се знае кои са така наречените защитени клиенти или привилегировани клиенти в рамките на предвижданите мерки. По посока на солидарността. Имам две неща да кажа още. По-скоро две допълнения на първо място регионалното сътрудничество, но то не може да а, замени или да измести националното сътрудничество, т.е. те трябва да, трябва да вървят ръка за ръка. И второ, кризисните или аварийни планове, включително и на регионално ниво, трябва да ги има, но и на, национал... и на национално ниво те не могат да липсват. Тоест няма, взаимна, няма замяна, а координация между двете нива. Това трябва да стане по-ясно от текста регионалното агрегиране, това е добра концепция, за да може сътрудничеството да се превърне в действителност. Разбира се, че не можем от край на северна до край на южна точка да го искаме. Сега няма да давам за пример моята страна, но всъщност тя е положителен пример. Но задължението за сигурност на доставките не трябва да се свежда само до регионална солидарност. Тереза също го спомена. Трябва да се предвиди и възможност за сътрудничество и с други страни. Има европейски страни, които о, нямат обща граница, примерно Делиги Швейцария. Има и транзитни страни Тъй, че е, от, няма териториално единство, така да се каже. А това са все пак е, страни, с които има огромен потенциал за сътрудничество. Те също имат своите тръбопроводи. Това също трябва да се отчете в становището и трябва да се използват съществуващите мрежи във връзка с концепцията за аварийните коридори. Надявам се, че тази концепция ще доведе до положителен резултат. Благодаря, госпожо, за вашите забележки, господин Балчитис. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tai pirmiausia, tikrai noriu pasveikinti ir padėkoti už благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя докладчика за отличният доклад, който описва новите инструменти, които са на наше разположение. Мисля, че всички ние, които от години работиме по въпроса, си даваме сметка, че нещата не са много розови. Хубаво е регионалното сътрудничество, но всъщност а, има пазари. Когато говорим за пазари, има приходи, печалба, т.е. трудно ще функционира солидарността, когато държавите членки се опитват да заобиколят някои наши Предложения или предложения на комисията. Тук ние говорим за инфраструктури, да, говорим и за конкурентоспособност. И ако дадена държава членка загуби конкурентоспособност заради солидарността, тя просто ще загуби пари. Боя се, че гражданите на тази страна е, не биха се радвали, че се подпомагат е, съседни страни. Така че мисля, че е крайно време е да си зададем въпроса кой е отговорен. Говориме за пазар. Пазар, да, пазар на, енерги... на енергетиката. С... С... Построихме терминал, цените спаднаха. Радвам се за Швейцария. Швейцария е в центъра или в срата на Европа. Тя може да използва инфраструктури на други страни. Това не е случай не е възможно за други страни, но за да осигуриме, за да гарантираме сигурност на доставката, трябва да се обърнем към Европейската комисия и тя да се погрижи за това. Колкото до втечнения природен газ. Обсъдихме препоръките на Сметната паланта, помислихме за альтернативни доставки ако а, построиме допълнителни тръбопроводи, това означава, че ще станем зависими от друг доставчик и това за известен брой години. Така че про- проблема с гъста трябва да бъде обсъждан съвместно с проблемите свързани с електроснабдяването, за да можем в случай на криза да а, използваме електричество, когато то е по-ефтино или когато има в издишък, вместо газ. По този начин бихме могли да бъдем много по-независими и да гарантираме наистина сигурността на доставките. Та под, подкрепям а, вашия доклад, господин председател, който е много по-добър от първоначалното предложение на комисията. Благодаря. Следващото. Благодаря, господин председател, казва господин Герк. Благодаря ви, като докладчик, който работи много открито и с желание за сътрудничество. Изключително важно е, естествено, да гарантираме сигурността на газовите доставки, особено в ситуацията на криза. От 2006 година някои от нас наблюдават много отблизо кризата с газовите доставки. И е, новия регламент би трябвало да предлага решения, а не да е, затруднява допълнително. Това е първото, което искам да подчертая. Подкрепяйки сътрудничеството, е, когато става дума за особени ситуации, е добро решение. Но естествено, това трябва да става по решение на националните правителства, на самите държави членки, а да не им се налага отгоре. В рамките на националните планове трябва да се предвидят подобни мерки и пространство за гъвкавост. Освен това, когато говорим за приоритети, е, трябва е, да знаем, че когато една страна обяви е, да кажем, ситуация, която изисква спешни действия, трябва да предвиждаме такива инфраструктурни решения, които да са предвидени в законодателството солидарността трябва да се разглежда е, като е, справедливо разпределяне на е, тежестта. Трябва да се създадат рамкови условия, които да не ощетяват страните, които се намират в съседство на енергийния съюз. Благодаря ви. сега ще чуем представителя на генерална дирекция към комисията, господин Мозел. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, благодаря ви за поканата да участваме в дискусията във връзка с регламента за газоснабдяването. Това е, е част от е, е, опита за хармонизиране е, на европейско равнище и набелязване на съществените мерки до 2020, 2030 и 50 трябва да разглеждаме нещата в контекста на енергийната ефективност и в промишлеността, в цялата економика, както и по отношение на сградния фонд. Най-важното на единния пазар всъщност трябва да се разчита. Пазарът сам по себе си е една голяма движеща сила, която ще насърчава държавите членки да предприемат е, е, съответните е, решения и мерки, но единствено пазарът на европейско равнище или ние, европейски пазар, не може да ни помогне. Необходими са, както и господин Бузек подчертава, национални мерки, необходими са естествено и трансгранични анализи, необходими са и трансгранични усилия е, при всички положения е, пред, на преден план е, стоят анализите, които ще ни помогнат да набележим правилните мерки в случай на спешна необходимост и аварийни ситуации. Ние не можем е, да се съгласим е, изцяло с е, а, това, че непременно трябва всичко да се компенсира, но при всички положения е, е механизма за солидарност е, е много важен инструмент в случаите, в които настъпи криза, засегнатите държави членки работят на основата на солидарността в в тясно сътрудничество. Законодателите, е, съвета, е, Европейския парламент е, би трябвало да определят в крайна сметка и размера на групата, и състава, и, и начина по който ще се подхожда в подобни случаи. Държавите членки в съвета ще създадат също и, и ще представят своите виждания за съответната законова рамка, която трябва да е на лице, така че е, да предприемим е, бързи и ефективни е, мерки в това отношение, без да губим време. Има един много силен акцент, който е поставен върху партньорските проверки, върху обвързването и на заинтересованите страни на е, предприятията в енергетиката, както и в промишлеността и, и е, те би трябвало също естествено да е, могат да изразят своето мнение и да участват по-активно в изготвянето на плановете за аварийни действия което ще бъде важно и по отношение на националните пазари, но и на е, единния енергиен пазар пазарът не би трябвало да ни пречи при предприемането на, на спешни мерки. Е, той в никакъв случай не би трябвало да бъде оправдание за отлагане на решенията. Да, клаузата за солидарност естествено е, предвижда редица е, възможности и включително и компенсация. Тук са засегнати и множество правни аспекти, които е, се отнасят до голяма степен и до а, отделните елементи на насоките. Не знаем дали това може да се осъществи изцяло на общо европейско равнище. Договорите, най-важните договори трябва да бъдат идентифицирани, трябва да бъдат анализирани, трябва да бъде направена оценка на въздействието. Тревожим се обаче, че СТО би могла да изключи някои от предприятията и в е, Съюза, и извън Съюза е, по причини свързани с е, конкуренцията, дискриминацията и така нататък. Много важно е, естествено, когато става дума за проекти от общ интерес, да се мисли и за предложението за енергийната, Европейската енергийна общност. В никакъв случай не бива да пропускаме е, нито една добра възможност за стабилизиране на е, е, газоснабдяването и енергоснабдяването в Европа. Важните от системна гледна точка връзки също са засегнати в доклада ви, така че ние подкрепяме и този елемент. Благодаря ви. Благодаря на всички, на докладчиците в Сянка, на комисията. Да, хубаво е, че споменахте и споразумението с спогадбата с, с Световната търговска организация. Естествено, това е въпрос на договаряне. Но в общи линии мога да направя заключението, че е, да, е, има подкрепа за съществените елементи в този проект доклад. Естествено ще продължим да обсъждаме, да мислим е, по отделните елементи. Аз не споменах всичко, което е включено е, в е, доклада ограничих се до най-важното. Госпожа Грифин говори за енергийната ефективност, със сътрудничеството с съседните държави, с необходимостта от солидарност, с коридорите за спешни но, ни действия и спешно газоснабдяване в кризисни ситуации господин Шачесек предложи, така да се каже, контрол от страна на Европейската комисия. Аз не съм го записал точно по този начин, но мога да помисля сериозно. Да, по пазарен подход, компенсациите бяха много важни за господин Търмес, господин Явор го замества. Не е съвсем точно посочено дали ще има компенсации, какви компенсации ще бъдат е, е, предвидени. Така че, а господин е, Бълчаите също засегна този въпрос за компенсациите. Ще се нуждаем от вашата подкрепа. Ние се нуждаем от подход, основаващ се на солидарността да, не можем да разчитаме единствено на пазара. Така че абсолютно необходими са компенсациите, според мен. И господин Бенито Зидолага, госпожа Капел, госпожа Тоя, а може би и други колеги, говориха за регионалното измерение – В отделни разговори с докладчици в сянка и с колеги сме засягали въпроса за а, това, че трябва да а, запазим, а, така да се каже, а, основното ядро в предложението на комисията. И а, държавите членки би трябвало, така да се каже, на а, географски или регионален а, принцип да помислят а, за една допълнителна подкрепа на това регионално измерение. Естествено, няма нищо задължително. Нещата а, са, така да се каже, в ръцете на държавите членки. А, Европейската комисия казва, твърде сложно е, така да се каже, от да преминаваме от е, регионалното равнище към е, равнище държава член, след това към е, европейско равнище. И затова обаче аз си мисля, че така, от национално към европейско може би е трудно, но когато говорим за регионално равнище, ние имаме предвид, така да се каже, обединяване на група от държави члени в определен регион членовете на Европейския парламент започват да мислят по европейски начин, когато станат депутати на Европе... в Европейския парламент. И всеки от нас, в крайна сметка, е свързан много силно с своята държава, с правителството си в определени случаи, но ние е, имаме 28 постоянни представителства, имаме 28 правителства и в крайна сметка не можем да постигнем нищо по този начин, да. Затова, е, чрез регионалното измерение, аз е, предлагам не да загърбим националния подход изцяло, но да променим подхода. Т.е. държави членки в определено ни случаи да се групират и да а, а, търсят регионални решения. Това е а, едно много добро предложение от страна на комисията. А, да, защото по този начин ние всъщност вече показваме готовност най-малкото за сътрудничество в рамките на регионите, да почваме да мислим как да избегнем фрагментацията, как да започнем да се свързваме. И това е така да се каже и възможно най-естественото. Е, особено когато става дума за е, пазара на електроенергията. Е, нещата са в много по-напреднала фаза. Госпожа Той говори за това. Но ето, че сега, когато става дума и за газовите доставки, и газоснабдяването, аз е, продължавам да защитавам това предложение и смятам, че бихме могли именно чрез създаването на едни такива на коридори за спешни случаи на регионално равнище да променим досегашния подход. И така, продължаваме дискусията, продължаваме да мислим по всичко това. Благодаря ви много за изказванията, за коментарите. Престои ни много работа, много дискусии. Естествено, че е, няма да можем е, веднага да преминем към тристранните срещи, но словашкото е, председателство вече очаква да поеме досието. И така, на 15 юни по обяд, т.е. тази седмица. О, Боже мой! Утре! Е, утре да, не, не бях осъзнал, е, че сроковете толкова са наближали. Това е срока за внасяне на изменения. И така, преминаваме сега към следващата, последна точка. Е, за днес е, докладчик е господин Тюрк, стратегия на Европейския съюз за втечнение природен газ и неговото съхранение. Двете теми са много тясно свързани помежду си мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ и сега втечнения природен газ и неговото съхранение. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Първо бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка за разумния подход. Беше наистина много интересно да чуем гледната точка на различните политически групи в този по-ранен етап на а, изработване на доклад. А, Спрях се само на, енергийния, на енергийното съхранение и съхранението на гъста и като не, не наблегнах на ролята на газа в а, енергийния микс. Европейският парламент а, вече е подготвил своят доклад за енергийния съюз. Аз съм докладчик в Сянка и наистина имахме ни много така разпалени дебати и беше добре да избегнем подобни за този доклад. Също така не наблегнах на конкретни проекти, е, но просто един с изключението за Северен поток. Аз е, изкритикувах този, критикувам този проект. Е, и постигнахме известен консенсус. Сега по същество. НП подкрепя приоритетите залегнали в стратегията на комисията, инфраструктури, международна търговия на втечненията, природен газ, източници и така нататък. Тоест в с моят проект съм репродуцирал, отразил структурата на предложението на комисията зависимостта на, от вноса предвид намаляване на а, вътрешното производство. А, е, за някои държави тази зависимост е 100% без никакви альтернативи, така че тези държави членки трябва да бъдат подпомагани. Същевременно трябва да гарантираме най-ефективното и ефикасно използване на инфраструктурите и да се направи подробен анализ на съществуващото преди е, изграждане на ново мощности. Но е, изграждането на терминали не е всичко и няма да реши проблема. и а, трябва да се а, даде приоритет на трите основни проекти, които се изработват от трите групи на високо равнище, колкото до съхранението. В първоначалния доклад имах намерение да наблегна на съхранението на гъста съхранен, съхранението и хранилищата на газ в Европа са недостатъчно използвани. От техническа гледна точка не могат, те не могат да бъдат затворени и да бъдат отново отворени в момент, в който имаме нужда от повече газ. За това предлагам три е, мерки. Първо, регионални усилия за по-тясно сътрудничество в областта на съхраняването на, на гъста, т.е. да се премахнат е, е, регулаторните пречки за, по, за по-тясно сътрудничество, е, предлагане на нови по- и по-атрактивни изделия на пазара по- и с по-малко административно бреме и Трето, кодекса на мрежите, който трябва да бъде приключен и да предложи нови решения за съхраняване. Това са, господин председател, моите уводни думи. Утре е крайният срок за внасяне на изменения. Не разполагаме с много време, така че очаквам вашите коментари. И се надявам, че ще можем да спазиме графикът, който ни е спустен. Благодаря, колега Юрка. А сега давам думата на господин Занонов. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Дюрк за свършената работа. Ние имахме честа да работим заедно и в а, разискванията за енергийния съюз, така че наистина ще работим с обединени сили, за да се реализира този доклад. Благодаря на автора, че вече е отразил писмените бележки, които му изпратихме. Трябва да кажа, че на някои места се изпъкват и нашите приоритети, например необходимостта от по-ефикасно използване на съществуващата инфраструктура и че се отразиха нашите бележки по този въпрос. Има някои структури, разбира се, които са устарели и не могат да бъдат използвани като капацитет. Според нас трябва да се възприеме и пасаж а, относно удължаването на тръбопровода на Северен поток. Това беше подчертано и от парламента на 15 септември с неговата резолюция. Разбира се, че е необходимо държавите членки изцяло да приложат третия енергиен пакет. Ако искаме цялостен енергиен пазар, трябва да предприемем мерки. Има на места докладът може да се подобри още малко, може би трябва да се подчертае и необходимостта от устойчивост. Декарбонизацията не, не се среща в доклада, както и целите във връзка с климата до 2300 година не се споменават. Тъй, че трябва да се съсредоточим не само върху диверсификацията, а и върху газа като участник в енергийния микс, за да можем по-нататък да заложим повече на възобновяемите източници. Преди да започнем да строим нови терминали, нека е оптимално да се използва съществуващата инфраструктура. Е, трябва да се подобри състоянието на трансграничните мрежи. Ако се планира нова газова инфраструктура, тя трябва да става възоснова на търсенето, за да има баланс. Важно е, според мен, в текста да се спомене и ролята на енергийната ефективност, особено с оглед на енергийната зависимост на Европейския съюз от изкопаеми източници. Биометан и други форми на газ, разпределението, складирането на газ. Тук съм съгласен с казаното от докладчика, а именно, че подкрепя по предложението на комисията. Важно е такива стъпки да бъдат подкрепяни, но въпреки това не бива да се забравят проблемите за промишлеността значението на втечнения газ като альтернативно гориво е изключително важно, тъй като то е много по-малък замърсител на околната среда. Това е альтернативен енергоисточник, но той не трябва да се използва за сметка използването на възобновяеми източници. Тяхното разработване е изключително важно, но разбира се, от днес за утре не можем да го направим. Děkuji, paní předsedající. Е, já bych chtěl v prvé řadě velmi... Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, че докладчикът е свършил отлична работа неговия текст изцяло съответства на нашите представи в ЕКАРЕ. Мисля, че се предприема нова положителна крачка по посока към енергийния съюз. Много от тезите в доклада според нас са много разумни. Това, което бих добавил е, че ако искаме да а, разширим мрежата от а, втечнен природен газ и складове за такъв, не бива да забравяме географския аспект в Европа, така че да се, трябва да се осигури достъп до тези терминали от всички региони в Европа. И друго нещо, което бих подчертал, трябва да се възползваме оптимално от регионалното сътрудничество. Само така можем да диверсифицираме източниците, а това е най-важната крачка която ще донесат за нас терминалите за втечнен газ. В доклада се споменава и ние също смятаме, че е много важно че трябва да се подготвят складови мощности, особено с оглед на евентуални кризисни ситуации. В цяла Европа не, няма равномерно разпределение на складови бази за втечнен газ. Още веднъж ще подчертая, че докладът е отличен. Много благодаря на докладчика за неговата работа и за начина по който си сътрудничихме. Grazie a lei. Per l'Alde collega Punsek, prego. Колегата Пуцек от АЛДЕ. Gracias al ponente por su trabajo. Pero, bueno, desde grupo... Благодаря на докладчика за положените усилия, но все пак не може да нямаме някои възражения и бележки. Най-вече докладът на комисията изхожда от погрешна отправна точка – която противоречи на обективните данни. Обективните данни сочат, че потреблението на газ постоянно намалява през последните 20 години. Това са 23%, а в доклада на комисията се твърди тъкмо обратното че потреблението на газ се увеличава. Ето, донесла съм една графика, която говори сама за себе си. Тук се вижда линията на реалното потребление на газ в Европа. Като пунктираната линия показва прогнозите на комисията потреблението за следващите 10 години, което според нея трябва да расте. Но тази прогноза далеч не отговаря на действителността. Това са фантазии нещата се правят в името на многонационалните концерни. Това е. Многонационалните концерни най-вероятно оказват влияние, когато се пишат такива доклади на комисията. Защото, меко казано, това са погрешни прогнози. Ако бъда по-негативна, ще кажа, че многонационалните концерни са оказали влияние да се направи тази прогноза. Затова е много важно да е, се използва така независимия арбитраж на пазара, и на защитниците на потребителите, защото говорим за финансиране с пари на Европейския съюз на базата на абсолютно нереалистични прогнози. 280 милиарда долара се инвес... искаме да инвестираме за проекти, свързани с природен газ, които най-вероятно няма да бъдат рентабилни, а говорим за времето до 25... 2025 година. Как така някои държави членки трябва да а, увеличават а, складовите си мощности за втечен газ с 40-50%? Друго нещо, което буди тревога е веригата от инвестиции. Тя наистина не съответства на реалното търсене на пазара. Това означава също така, че се слага спирачка на преминаването към възобновяеми източници. Ето страна като Испания, например, е инвестирала прекалено много за природен газ. Нещата са изключително раздути, нямат нищо общо с действителността до степен, че в един от регионите беше построен склад за втечнен газ, който така и си стои празен. Как погледнете на нещата в средно и дългосрочен план. Как искаме да преминем към нови енергоисточници, след като новопостроените електроцентрали на газ изобщо не влизат в експлоатация? а, въобще капацитета се използва до степен 25%. Все пак тук сме за да защитаваме интересите на гражданите и крайните потребители, а не на големите многонационални енергийни концерни. В доклада се посочва, че, т.е. Не, не се посочва никъде понятието устойчивост, никъде не се споменават промените в климата. Казва се само, че природният газ е устойчив енергоисточник, но това не е вярно. Това е вътрешно противоречие. Да, казва се, че степента на замърсе, замърсимост с природен газ е по-малка. Да, няма толкова CO2, но има емисии на метан. А това изобщо не се споменава в доклада. Ето ги тук метановите емисии. Това са червените колонки. Председателката прекъсва ораторката. Отново повтаря, метановите емисии са много по-вредни за климата. Наистина приключвам. Ние настояваме да се инвестира само доколкото е необходимо, само за най-необходимите структурни проекти. Благодаря. Grazie, Presidente. The strategy for liquefied uh, natural gas... Пакет за течнен природен гърс. Трябва да се впише в цялостните приоритети в областта на екологията в Европа. Трябва да имаме и една стратегия за гъста до 2050 година. Това е последица и от решенията на КОП-21, тъй като а, сме поели ангажимент за намаляване на емисиите до 90% до 2050 година. Както Сметната палата вече подчерта, има а, свръх а, а, свръх оценка на търсенето, тъй като през последните години имаме спад на потреблението в Европа. А всички проекти се основават на очаквания за увеличаване на потреблението. Така че трябва да преразгледаме целите и да направим преизчисленията. Необ... Необ... Необходимо също така е да превърнем доставките в много по-гъвкави такива, там където е, е необходимо и да имаме проекта за след 2050 година. Инфраструктурата е недостатъчно използвана не повече от 60%, докато терминалите се използват не повече от 32%. Средствата за допълнителни инфраструктури биха могли да бъдат разходвани за други мерки и за възобновяеми източници на енергия, както и за альтернативни реш, решения, както и солидарност между държавите членки. Често се казва, че гъста е чиста енергия, но нека не забравяме, че огромни количества метан а, биват емитирани в целия процес от а, добива до потреблението. А да не говориме, че а, добива на газ често става чрез фракинг, фрекинг, което също е а, източник на а, замърсяване и на нарушаване на природните закони. Така че би трябвало да намерим някакви по- а, добри методи за управление на целия. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за положените усилия и за това, че е отразил позициите на всички политически групи. Стратегията по отношение на втечнения газ трябва е, има, има за цел да подобри ситуацията с енергоснабдяването и да намали зависимостта на Европейския съюз от внос, както и да диверсифицира енергоисточниците. В момента Европейския съюз внася доста газ, особено от Катар. Ние смятаме, че сигурността на доставките в Европейския съюз е изключително важна тема. Истината е, че през следващите десетилетия втечненият газ ще бъде най-важният елемент – тенденцията се наблюдава в целия свят, защото втечненият газ предлага възможност за гъвкавост. Смятаме, че е много важно това, че имаме предложение за използването на втечнения газ и неговото складиране. Но нека да включим тук и природния газ от Кипър, въобще от по-периферни територии терминал, в Кипър има, например, терминал за втечняване, така че и находищата в тези подобни региони трябва да се разработват. Те са достатъчно важни за сигурността на доставките за Европейския съюз. Трябва да намалим регионалните неравенства, които съществуват особено в Средиземноморския регион. Така че стратегията трябва да е такава, че да се избягва енергийната изолация на някои е, региони на Европейския съюз. Разбира се, че е необходимо да, създа, изграждаме инфраструктури. Държави като Кипър, Ирландия – използват 100% конвенционални енергоисточници. Точно за тези региони трябва да осъществим общи проекти, за да получат те достъп до втечнения газ, за да могат да диверсифицират и те своите енергоисточници и да преодолеят своята изолация. Мисля, че това е много важна стратегия за Европейския съюз. Господин Кели е последният наш изказващ. Благодаря, госпожо председател. Струва ми си, че доклада, наистина, докладчика направи едно добро обобщение на целия проблем. Смятам, че ако наистина искаме да изградим енергийния съюз, не трябва да забравяме газа. Ако искаме да диверсифицираме доставките, трябва да включиме втечненият природен газ в Ирландия а, използваме газ от близо 20 години. Наистина ние сме зависими от Обединеното кралство от, от, от, от около 20 години. И ако Обединеното кралство реши да напусне Европейския съюз, ние просто а, ще бъдеме в много лошо положение. Така че наистина трябва да има солидарност и е, една е, на европейска стратегия е много важна за, Евро, за Европа. Докладчика също пред, предлага някои решения за съхранение на е, втечнения газ в в, в моята страна редко се използва газ за отопление, по-скоро въгли, въглища и, е, и мазут. И аз мисля, че гъста би била една добра альтернатива в случая. Така че, мисля, че ако а можем да построиме мощности и ги използваме най-ефективно, ще, увелич, ще подсигуриме не само а, гъста, но и конкурентоспособността си. Аз сега дам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Благодаря за това, че ни поканихте да участваме в този дебат Приветстваме доклада на господин Гюрк, който включва основните проблеми и основните послания и предложения на комисията. Както вече казахме, всичко това трябва да се впише в цялостната енергийна стратегия на Европейския съюз до 2300 и до 2050 година. Трябва да използваме всичките си с всички средства да упражним и натиск над нашите чужди партньори, за избягване на теч и ако всички предпазни средства биват е, прилагани, много по би било много по, така ефективно да се използва гъста, заедно с други, разбира се, е, източници на енергия за постигане на един добър енергиен микс. Същевременно обаче вътрешното производство спада, за това са необходими допълнителни инфраструктури за внос на газ от трети страни и същевременно мерки за превръщане на нашата економика в нисковъглеродна такава. Целта е също така да се оптимизира използването на съществуващата инфраструктура, да се избегне с построяването на съоръжения от отделните страни на термин, терминали, което би довело до създаване на допълнителни препятствия при трансграничният пренос. премахването на пречките ще бъде една крачка по посока на устойчивостта и конкурентоспособността. Диверсификация и гъвковостта са, по са по-добрите варианти, вместо строеж на, допълни, на допълнителни тръбопроводи не, не, не е необходимо да се строят допълнителни мощности, които могат да бъдат е, изложени и на риск, а са и скъпи. Европейската комисия настоява на това хранилищата да бъдат е, обхванати в е, стратегията. Трябва да се прилага регионалното сътрудничество за по-рационално използване на тези хранилищи. От е, международ... в международен план трябва да работиме с трети страни за по-голяма устойчивост и за това световните пазари да бъдат отворени, за да има свободно циркулация на газ. Благодаря ви за вниманието и ви благодаря за тази интересна дискусия днес. И сега, ако нашия докладчик иска да каже няколко думи в заключение, има думата. Благодаря. Благодаря, колеги, за коментарите, забележките. Няма да влизам в подробности. Искам само да повторя това, което казах в началото. Това е доклад за енерги, енергетика, ен, енергия и съхраняване на газ. Аз не е, обсъждам други теми и трябва да избегнем да смесваме нещата същевременно. времено Искам също така да кажа, че осъзнавам, че стратегиите за енергия енерги, за енергия и газ са много по-важни за някои държави членки, отколкото за други. В някои държави съществуват терминали, които изцяло задоволяват нуждите им, а в други не. Има държави, които се нуждаят от много повече диверсификация, като Ирландия или страни в Североизточна Европа, но макар е, а, че а, е, националните модели са много различни, а, извест, до известна степен проблемите могат да бъдат решени чрез взаимосвързване на мрежите и по-ефективно управление. Заседанието с докладчиците в Сянка ще се състои на 4 юли в Страсбург. До тогава ще се опитаме да изработиме компромисните изменения, но разбира се всичко зависи от техния брой. Но при всички случаи ще си чуем и видиме в Страсбург. Благодаря. Срока за внасене на измененията е утре. Утре 12 часа. На 11 юли ще, раз, ще разгледаме измененията в нашата комисия и ще бъде гласуван този доклад в, през септември. На 27 юни ще бъде следващото но заседание, а след това ще имаме изваредно заседание. Приключихме мъничко по-рано, така че ви пожелавам приятна